и ги защитава, а за нас това не е така. Да се надяваме, че най-накрая ще имаме едно добро споразумение с Русия. Благодаря ви за разискванията. Благодаря, Ханес. Поздравление за това, че доклада ви е толкова добър. Дебата е изключително важен, така приключваме по тази точка от дневния ред. Гласуването ще е утре по обяд. Следващата точка в дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Египет. Уведомиха ме, че самия върховен представител ще бъде представен тук от страна на госпожа Козако. Тя е министър на външните работи на Кипър. Добре дошла в пленарна зала. Уважаема госпожо министър, имате думата за да представите изявлението. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, а ние е, всички следим е, с, с нарастваща загриженост е, политическото положение в Египет. Миналата седмица имаше сблъсъци, в които бяха дадени няколко жертви. Положението между тези, които подкрепят президентът Морси и Националният фонд за спасение, в момента е в задънена улица. Призовава се за повече протести, по-нататъчни протести и от, двата, от двете страни. за Много важен въпрос е на къде върви демократичния преход в Египет. През понеделник, по понеделник не обсъдихме положението в Египет на съвета по външни работи. Министрите се съгласиха, че искаме деескалация и всеобхватен диалог за намиране на решение въз основа на консенсус и общи усилия. Очевидно Египет се нуждае от силна конституция, която представлява всички египтяни. Почитаеми дами и господа депутати, нека припомня някои от събитията, които доведаха до тази политическа криза. На 27 ноември президентът Морси оповести конституционна декларация, където, между другото, той поставя президентството извън съдебен контрол на 30 ноември. Беше приета проекто Конституция от Конституционното събрание. Беше при... направен призив за референдум за Конституцията. След това Последваха демонстрации от двете страни, първоначално мирни, но за жалост след това и с... имаше насилие. Миналия четвъртък президентът Морси се обърна към нацията, призова за разговори, но изобщо не а, отстъпи от Конституционната декларация и от датата за референдум. Националният фронт за спасение, главният опозиционен блок, който се състои от либерални и светски партии, включително, между другото, бившите кандидати Амр Муса и Мохамед Ел Барадей, отказа да участва в разговорите, тъй като нито едно от тяхните искания не беше изпълнено. Тоест, анулиране на Конституционната декларация, отменяне на референдума и създаване на ново а, учредително събрание. В събота, след планирания диалог, който, на който събраха няколко 60, около 60 политически фигури, но не и представители на Националния фронт, президентът Морси оттегли Конституционната декларация, но след това издаде и друга декларация, като запази датата за референдума. Неговите поддръжници и опоненти призоваха към нови демонстрации. Сега положението в момента положението е по-спокойно. Националният фронт за спасение обяви, че той ще участва в конституционния референдум и ще а, води кампания в полза на не на референдума на економическия фронт Египет е, е, е, реши да замрази заемът от МВФ. Това не е, решение не е окончателно. Трябва да видим как се развиват нещата. Почитаеми дами и господа депутати, винаги върховният представител Кети Аштън, както и специалният а, е, а, е, наш представител Бернардино Леон и нашата делегация в Кайро са непрекъснат контакт с главните политически участници в този процес, не на последно място с външният министр а, Амр, Мохамед Амр, като се опитват да намалят напрежението и да стигне до помирение. Това е предпочитаната линия, като се има предвид остротата на сблъсъка между страните и колко деликатно е, деликатно е отношението към външна намеса. Както знаете, миналията, миналата сряда госпожа Аштън също в публично изявление напомни значението на демократичния преход в Египет и всеобхватния диалог. Да се върна, но да се върна към първоначалния си въпрос, демократичния преход в Египет. Изграждането на, демонстрация, на демокрацията не може да стане а, набързо. Много от нас наблюдавахме този процес в нашите страни. За да се изгради дълбока и устойчива демокрация, трябва да се работи дълго. Този дълъг продължителен процес изисква упоритост, посветеност, търпение. В вътрешен и в международен план. Понякога се предприемат действия и приемат мерки, които, когато се погледнат след това, не са били добре обмислени. Както един от колегите на съвета по външни работи в понеделник каза, преходът никога не е чист и понякога иска решава, и винаги изисква решител, решава, и винаги е свързан с решения, които разделят. Понякога е свързан с решения, които разделят. Много важно е да се вземат предвид исканията на египетската опозиция. Да започне да се включи тя в един широк диалог, за да се намерят общи решения. Да се възстанови доверието по отношение на а, това, че Египет твърдо е тръгнал по пътя на демокрацията. Мисля, че от особено голямо значение Египет да има конституция, която представлява всички египтяни, която гарантира правата на всички, независимо от тяхната религия и пол или каквато и да е друга принадлежност египтяните издигат закон, законни искания а, за своите социални и економически права. В момента Египет преживява една много деликатна ситуация, но трябва да намери решение на съществуващите проблеми. Египтяните трябва да направят това сами. Египет е на египтяните. И ние не можем да налагаме решение отвън. Какво можем да направим? Да покажем, че Европейският съюз подкрепя египетския народ в техния демократически преход. И ще продължим да призоваваме за широк диалог, за решение въз основата на консенсус и да се избягва всякакво насилие. Европейският съюз също трябва твърдо и ясно да заяви, че очакваме да станем свидетели на един демократичен преход. Напомням успеха на специалната група Европа Египет на 13 и 14 ноември. Това създаде нова, нов, даде нов тласък на нашите отношения основа на зачитане на социалната справедливост, социално-економическото развитие, върховенството на закона, човешките правата на човека и доброто управление. Благодаря, госпожо министър. Сега а, а, преминаваме към а, изказвания от името на политическите групи. Първо от името на ЕНП, господин Преда, имате две и половина минути. Благодаря, господин председателю. Госпожо министър, господин комисар. Най-напред искам да приветствам днешните разисквания, посветени на положението в Египет. Тези разисквания до голяма степен не търпят отлагане, защото Египет е в опасност. Събитията се движат бързо, но не в посоката, в която ние бихме желали, а това е посоката на стабилна демокрация, стъпила върху принципите на върховенството на закона и зачитането на основните права. Всеки изминат ден е, изпитвам съжаление за това, че все повече се отдалечаваме от целите си. В крайна сметка декрет номер 107 беше одобрен. Той позволява на египетската армия да арестува е, граждански лица и да ги изправя пред военен съд. Въпреки, че е, президентът е, Морси оттегли проекта на указ, който щеше да го превърне в суперпрезидент, това стана едва след две седмици натиск и колебание. Египет никога не е бил толкова разделен, колкото е сега. Не, е, че е, всички са против президента Морси. Има по-дълбоко разделение е, по религиозен признак в обществото. И много трудно ще е да се преодолее това разделение, ако се наложи една нежелана конституция. Особено такава изготвена без широки допитвания. Конституция, която не гарантира правата на човека. Време е да бъдат пресечени авторитарните тенденции, които демонстрира египетският режим. Единственият път е, за излизане от кризата е всички да бъдат приобщени към процесите. Неодавна армията с кратко предизвестие анулира преговорите насрочени с опозицията. Отмени ги – а референдумът за Конституцията ще се състои въпреки е, цялото объркване, което цари в страната. Даже не е ясно кога ще е датата му. За съжаление, това, което става в Египет, е по-скоро демокра... фарсна демокрация, а не реална демокрация. Благодаря ви. Следващият оратор от името на групата на социалистите и демократите за минута и половина господин Панцери. Да, интересен. Благодаря, господин председател. Настоящото политическо положение в Египет трябва да бъде наблюдавано с оглед на това, което се случи през последните няколко дни, ние трябва да дадем своята оценка и мисля, че трябва да направим и някои насоки, да създадем насоки. Египет е много важен за стабилността на целия регион. Той е важен и за мирния процес между Израел и Палестина. Следващите стъпки съответно ще бъдат изключително важни. Възникнаха проблеми с демокрацията поради действията на президента. Появи се опозиция. Не можем да си представим демократичен преход в Египет, осъществен по този начин. И не може да има една такава логика, според която онези, които спечелят изборите, трябва да са абсолютни властелини. Това е в разрез с демократичните и конституционните принципи. Има големи недостатъци в проекта на Конституция на Египет. Тя е много консервативна, не представлява цялото египетско общество. Този процес на преход трябва да се управлява по-добре, като се регулира и намали съответно ролята на военните много е важно гражданското общество да играе важна роля за целия свят и за Европа. В частност е важно Египет да продължи по пътя на демокрацията. Благодаря следващия оратор госпожа Схаке от името на либералите. Господин председател, госпожо комисар, колеги. Това е още един път призоваваме за лидерство. Миналата година ние обещахме много неща на нашите приятели от Африка. Видяхме какви са последиците от това, че подкрепяхме десетилетия диктаторски режими. Ние се нуждаем от политика в основа на ценностите, за да може да имаме партньорство с тези страни. Нашият те обещания за демократични реформи а, не се сбъднаха. Господин Морси а, присъди погрешно поиска да си присвои повече власт, отколкото когато и е да е било е имал президента Мубарак. Усилията ни е, за да насърчим економическото възстановяване на Египет и инвестициите там а, е, бяха, се сблъскаха с е, трудности. Египетският народ не, се, не заслужава това. За този а, демокрацията не значи само глас за всички. Египет се нуждае от е, върховенство на закона. Каква е, беше реакцията на Европейския съюз? Седмици трябваше да минат, е, за да издадем едно доста слабовато изявление. И първото, което казахме след ноември 22, беше, че Египет ще върне замразените активи на режима на Мубарак. Какво по-слабо изявление от това може да се очаква? За нас много важно е партньорството с Новия Египет. Когато нашите съседи процъфтяват, процъфтяваме и ние. Но не става дума само за економика. Трябва да защитаваме всеобщите права на всички египтяни. И а, жалко е, че Европейския съюз не е по-силен. По отношение на референдума, и всичко, което очакваме да стане, трябва да бъдем много по-бдителни. Трябва да престанем да се преструваме а, във връзка с условията, които трябва да се изпълнят. Благодаря, госпожо Шаке. А, сега от името на Зелените е госпожа а, Саргентини на минута и половина. Благодаря, господин председателю. Какво можете да направите, ако един приятел върши странни неща, които не разбирате? Какво можете да направите, ако една страна се опитва да се превърне в демокрация, но е толкова поляризирана, че компромисите са станали невъзможни? Ние бяхме заедно с работната група и госпожа Аштан в Египет неодавна и забелязахме в дискусиите в египетския парламент, че постигането на компромис и оставянето на възможност хората да имат разногласие с вас просто не съществуват. Е, е, това не е част от културата на страната. Като че ли страната е напълно излязла от релсите. И а, е, а, още повече се притеснявам, като глеждам а, а, как а, действа президента Морси. Но знае, че ако един приятел се държи странно, трябва да му кажете истината. Президентът Морси се опитва след три седмици да приеме новата конституция. Това е много нереалистично, но все пак приятелите са си приятели. Трябва да се опитате да им помогнете. Ако само с мегафона тръбим разни обещания, това няма да помогне на нашите приятели да зачитат върховенството на закона в Египет. Затова моля госпожа Аштан и господин Фюле да настояват да обословят нашата помощ, но да не си мислят, че демокрацията се гради за една нощ. Благодаря. Доктор Танък е следващият оратор. Господин председател, Историята е доказала, че революцията не представлява трансформация, а преход. Не можехме да очакваме, че ще се създадат демократични институции в Египет само за една нощ. Онова, което прави Морси обаче трябва да бъде порицано. Конституцията се опитва да укрепи властта в ръцете на мисиоманското братство, пренебрегват се правата на египетското население. Свободата беше извоювана с големи усилия, с народни бунтове. След това, което направи Морси, също имаше бунтове и сега указа на президента поне частично е оттеглен. Екара приветства работната група на Лейди Аштън за Египет. Тя трябва да се пребори за връщане на реална демокрация. И накрая трябва да подчертая, че трябва да защитим правата и свободите на коптското малцинство, които страдат и са пренебрегвани от мисулманското братство и закона на ширията. Благодаря, колега. Сега от името на Европа на свобода и демокрацията за минута господин Белдер. Благодаря, господин председател. В разговорите, които а, съм имал с представители на християнското младсинство в Египет, стана ясно, че те са твърдо против новата проекта Конституция. И те не са сами в тази позиция. Ако внимателно се прочете текстът на тази нова проекта Конституция, става ясно защо онези, които са представители на християните или са представители на светското общество, са против нея. Там е кодифицирана са изискванията на шарията, исламският закон. Съгласно член 4 на Конституцията, Върховният духовен съвет ще стане единственият орган, който може да интерпретира законите и да изпълнява изискването на Конституцията и шарията. Целта на това е да се даде решително влияние на ислямските духовници върху изпълнителната власт. Какви са последиците от всичко това? вероятно това е работа не само на Морси, но на Бидай, е ръководителя на е, мусулманските братя. Следващият е Матиас. Благодаря, господин председателю. Президентът Морси е, пилее печалбите на е, арабската пролет, превръщайки режима в авторитатен и твърдейки, че е, неговите правомощия и тяхното упражняване не следва да подлежат на съдебен контрол е, и използвайки е, е, въоръжена сила срещу демонстрантите. Това са обезпокоителни е, тенденции. Начинът по който настоява за конституционна е, реформа президента показва е, допълнително доколко авторитарно настроен е той. И ето как е, е, въоръжените сили се оказаха участници в контрола над демонстрантите. Е, това има е, тежки последици е, за е, гражданските лица, които се противопоставят на конституционната реформа. Следователно, президента Морси създава опасни прецеденти. Тези е, опити да се наложи конституция, изготвена само за 9 дни и не отразяваща социалната и политическата е, е, разнородност в страната, е, не води до добро. Е, имаше и е, други кандидати в президентските избори. Имаше такива, които получиха близо 30% от гласовете, такива, които получиха 10%. Тези кандидати трябва да участват в процеса на изготвяне на Конституцията, но това не става. С пълна с надежди бе арабската пролет. Нека е, не се, не, да се надяваме, че Египет не върви към много тъмна зима. Благодаря нашият е, последен оратор в тази част на разискванията е господин Мелцер. Президент Мурс. Благодаря, господин председател. Президента Морси иска да прокара своята конституция. Конституция, която неизменно ще доведе до ислямска диктатура. Революцията се провали, защото ролята на религията се пренебрегва вече две години. Определено Египет сега е барутен погреб, едно разделено общество, което е в економически опадък. Ясно е, че много малко се прави, за да се помогне на безработните в тази страна. Няма смисъл да се определят и заклеймяват демонстрантите като такива, които подкрепят Мубарак и такива, които са християни. Трябва да се гарантират правата на всички, но най-вече на християните. Благодаря, господин Молцер. Така, приключваме изказванията от името на групите. Преминаваме към индивидуалните оратори. Започваме с госпожа Габриел, която има две минути и половина. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред трябва да кажем, Европейският съюз трябва да остане активен, да работи по-смело, да заема ясни позиции в съответствие с неговите ценности. Две думи са ключовите – бдителност и диалог. Според мен много важно е да отправим това послание. Първо послание към египетското правителство. Повече от една година вие тръгнахте по пътя на демокрацията. Това не е лесен път. Новата конституция а, а, а, и всичко останало изискват много. Не трябва да се поддавате обаче над авторитарните си рефлекси нямате право да пренебрегвате очакванията на египтяните, които ви повярваха. Трябва да продължим в рамките на международните споразумения да интензифицираме нашия политически диалог. Не можем да съдим египетското правителство, но ще защитаваме правата на човека и демократичният ред. Ние искаме да подкрепим инициативата на гражданите, които показаха, че искат да живеят в условия на демокрация, защитават своите интереси и гаранции за своите права. Призоваваме всички международни а, организации да работят за един Египет, а, който е правова държава и зачита правата на човека в процеса на преговорите трябва да застъпваме тези искания, включително и в нашите економически преговори. Не трябва да забравяме младите, благодарение на тяхния динамизъм, инициатива. Египет върви напред. И накрая нещо адресирано към всички ни. Ние сме главните търговски партньори и първият донор на помощ за Египет. Днес трябва да играем политическа роля също така на, 4, на 14 октомври в Кайро се състоя наш първата среща. Ако ме чуеш, е, само, може ли, може ли да кажа аз нещо? Председателят. Председателят каза. Имаме а, проблем. Преводачите ми а, а, казват, че с тази скорост не могат да ви следват е, и да превеждат това, което казвате. Благодаря. Извинявайте, преводачи, благодаря ви за усилията. Ще продължа по-бавно. Работната група проведе първото си седание на 4-14 в Кайро и в рамките на зимено сътрудничество това е един начин за постигане на общите цели. Те са мир, благоденствие и зачитане на права, правата на човека. Тук трябва да участват всички, които са включени в демократичния преход, да изпълнят на, на дело изискванията на това, което е предначертано. Тази политика в рамките на тази политика не трябва да се забравя, че трябва да се възстанови египетската економика, да се създадат работни места и също така да се насърчат на инвестиции. Нашето засилено партньорство с Египет може да се окаже на висотата на това предизвикателство. Но за това, за нашето сътрудничество, както вече казах, не е необходим диалог, необходимо е зачитане на правата на човека. Това е ключов въпрос в е, условията на египетския преход. Благодаря, Мария. А сега за една минута и половина давам думата на госпожа Гомеш. Египет е застрашен от опасен обрат е, в скромните му първи стъпки към демокрацията. Е, Върви към диктатура президента Морси. Ролята на въоръжените сили няма нищо общо с тази в една демократична страна. Президентът направи грешка. Египетският народ и демократичните сили, които сега се оформят, тези, които протестират на площад Тахир, са тези, с които трябва да а, говорим. Конституцията а, набързо скалъпена няма да. А, отстоява основните права и ценности. Е, всъщност е, тя потъпква правата на голямата част от населението, на жените и на религиозните малцинства. Под въпрос е графикът е, и тези скоростни срокове няма да допринесат за легитимността на Конституцията. Трябва да предотвратим автокрацията в Египет. Абсолютно задължително е да заклеймим религиозният авторитаризъм и економическият срив задължително е да гарантираме наличието на ред за гражданите. Знаем, че демократичният преход винаги изисква време и тези процеси винаги са свързани с опасности. Ние искаме Египет да е демократичен. Това е важно за региона. Следователно, ръководството трябва да сподели ценностите на а, свободата, а, за която вече загинаха толкова много смели египтяни. Трябва да кажем в Европейския съюз, че демокрацията в Египет е от основополагащо значение и президентът Морси е длъжен да зачете всички международноправни задължения на Египет, включително свързаните с правата на човека. Не ви прекъсна, Хана, но преводачите пак имаха проблеми с вашата скорост. Моля ораторите, които се канят да се изкажат, да не говорят прекалено бързо, казва председателят. Нашите е, преводачи са големи професионалисти, но им създаваме проблеми, когато ораторите се опитват в две минути да вместят материал достоен за 4 минути. Затова ви моля да позабавите темповете. Това само ще улесни комуникацията. Госпожа Десърнес. Благодаря, господин председател. Виждаме какво става в Египет. Економическото положение е катастрофа катастрофално, съществува демократическа криза на демокрацията. И законен би бил въпросът относно текстът, който ще бъде подложен на референдум. Той може би ще подлежи на тълкуване, с него може да се злоупотребява, особено по отношение на равенството между мъжете и жените, защитата на правата на младсинствата, защитата на основните права и затова питам се, дами и господа, как може да се премости пропаста между онези исламистите и техните опоненти? Блогерът Мамо Салет ми каза по телефона вчера, че на тях не им е съобщено предварително за референдума. Съдиите, предполага се, трябва да наблюдават този референдум. Наистина президентът Морси показва признаци на прим, че желая помирение, че желая диалог и консултации. Ние може да очакваме, трябва да очакваме жест от негова страна, а именно отлагането на референдума. Не може да се изгражда демокрацията със сила. А, и както вие сам а, казахте, господин министър, Госпожо министър, Европейския съюз не може да налага нищо на Египет, само може да разговаря и да осведомява за своята позиция. Благодаря. А сега Фиорело Провера за една минута. Благодаря, господин председател. Намеренията на президента Мурси и на мисулманското братство са ясни. Проекта на конституция предвижда шерията като основната юридическа норма и президента, освен това, трябва да бъде над закона. Лидера на мисулманското братство, господин Барадей, каза, че неговата организация не признава Израел и е, се изчаква правилното време да се хванат в ръце оръжие и да се поеме срещу Запада. Демокрацията е под заплаха, авторитаризма започва да властва в Египет. Младите хора, които протестираха на площад Тахрир, сега са предадени. Ние трябва да отчетем положението и радикално да променим нашата политика на безусловна подкрепа за този преход. Този демократичен преход е иллюзия, той е пълен с противоречия. Освен това, както казва комисар Фюле, политиката повече за повече трябва да помогне на истинските сили в Египет. Благодаря господин Вигенин за една минута и половина. Благодаря господин председателю, драги колеги. След като е, гледам медиите, е, имам чувството, че се намирам пред гледан филм. Е, председателя злоупотребява с властта си, въоръжените сили са на площадите, пълно с демонстранти. Като че ли преди две години виждахме същите картини, но не всичко се повтаря по същия начин. Този път Европейският съюз трябва да действа бързо, решително и в тясно сътрудничество с САЩ. В средата на ноември на работната група е, с Египет, е, показахме пример за това какви ще са ни отношенията, ако демокрацията се установи сега. Трябва да покажем нов пример. Как ще реагираме, ако демокрацията бъде поставена под заплаха и правата на хората се застрашават. Сега продемократичните сили се нуждаят от достатъчна подкрепа в борбата си. Това е критичен момент а, е, и проверка за доверието към нас. За това не разбирам напълно факта, че а, е, министрите на външните работи, цитирам, само инвентаризира последните събития в Египет без никакво заключение или декларация. Мисля, че това може само да стимулира онези, които са тръгнали по опасната пътека, обратно на демокрацията. Е, в един момент е, Египет ще се събуди с една съмнителна конституция, която ще минира всяко бъдещо развитие. Дали съветът само ще инвентаризира ставащото или ще заеме позиция? Зная, че демокрацията не се гради за една нощ, но не мога да се правя на сляп, когато виждам, че ставащото върви точно в обратната посока. Благодаря, господин Вигенин. Следващият оратор е господин Зиобро. Една минута. Благодаря, господин председател. Събитията в Египет изглежда показват, че политиката на Лейди Аштън изчерпа своите възможности – Някои отдавна предупреждаваха, че исламистите ще искат да разширят ролята си. Техните опасения бяха потвърдени. Това е един мрачен сценарий, кой, на който сме свидетели всекидневно. Президентът Морси сериозно надхвърля дори крайностите на своя предшественик господин Мобарак. Усилията на е, Лейди Аштън от името на Европейския съюз, като че ли а, е, имат злощастни последици. Тоест, необходимо е нещата да се променят. Необходимо е категорична промяна, ясна позиция срещу тревожните сигнали, които получаваме всеки ден от Египет, където е заплачена демокрацията, заплачено е върховенството на закона. Благодаря. А сега, още, също за една минута, давам думата на господин Зала. Уважаеми колеги, революцията в Египет не е приключила. Една конституция представлява бойно поле на традиции, на виждания. Не може да се сравнява Египет с европейските страни, тези от Средна и Източна Европа през 1989 година. Те се стремяха към истинска демокрация. Египетската конституция никога няма да е конституция на демокрацията и на върховенството на закона. Ако все пак Египет стане толерантна държава, това ще бъде едно добро начало. Възможност да се изгради демокрация и върховенство на закона малко по-късно. Аз мисля, че Египет ще бъде малко по-успешен успешен от Европа. В Европа този процес отне 200 години и мисля, че Европа може да помогне, за да се ускори малко процеса. Благодаря, казва председателя. Така приключваме с отделните оратори. Преминаваме към спонтанните изказвания. Не много хора са заявили своето желание да се изкажат. Започваме с нашия приятел Елена Басеско. Имате една минута и след една минута ще ви прекъсна. Господин председател, всички вярваме, че след изби... вярвахме, че след избирането на новия египетски президент политическото положение щеше да се стабилизира. Но през последните две седмици то просто деградира той а, е, и а, е, реши а, е, да а, възприеме конституционни правомощия, които могат да се определят а, като заплаха за демокрацията. Аз а, горещо а, подкрепих арабската пролет, а, включително в Египет, но не мисля, че един авторитарен режим трябва да се заменя с друг. Затова смятам, че президентът на Египет трябва да отегли указа а, за разширяване на своите правомощия, да го отмени, и а, е, да а, е, направи така, че да не се допуска насилие. Най-добрият начин да се чуят гласовете на а, е, хората ще бъде референдумът а, на 15 декември. С приемането на нова конституция Египет ще направи нова стъпка в прехода към демокрация. Благодаря. Но, no damos la tarjeta azul. Но... Председателят съжалявам, не може да се дигат сини карти по време на спонтанните изказвания. Без сини карти, моля. В процедура на спонтанни изказвания сме. Следващият оратор е господин Мархи. Uh, Благодаря, господин председателю. Онези, които преждевременно смятаха, че арабската пролет няма да се превърне в тъмна арабска зима, бяха опровергани от това, което прави президента Морси. Реакцията на младите хора, на работниците, показват, че авторитарната власт не си е отишла. Критично е положението. Атаките спрямо правата на хората, жени и профсъюзни работници се увеличават това движение, което се зароди отдолу, е, е продължение на революционния процес в стремежа на хората да се решат проблемите с е, бедността, е, с здравеопазването, с образованието, с пенсиите, с заплатите. Тези основни права няма да бъдат решени, да бъдат дадени от безкруполни политици от мюсюлманско братство. Те искат да запазят економическа та е, система без промяна, докато онези, които се борят за промяна, искат промяна на економическата система и на Конституцията. Благодаря. Давам думата на госпожа Завела. Oh, oh, uh, Извинете, не ви чух, господин председател. Е, Благодаря ви το Μόσρι, τον Άμπρε Μούσα, τους αλαφιστές, το στρατό, ποιον εμπιστευόμαστε. За какво става дума? За подкрепата, която оказват салафистите днес. Ако се върнем в миналото, ще видим как има и други епизоди, в които армията се намесва, за да въведе ред и дисциплина. Този път международната общност ще подкрепи всеки, който би бил в състояние да въведе ред. Но на първо място трябва да подкрепим финансите на държавата, Министерството на финансите, тъй като економиката и финансите са най-нуждаещите се. Това е просто въпрос на оцеляване. Както казаха и преждеговорившите, от това ще зависи бъдещето на страната. Благодаря. Председателят, не знам дали искате синя карта или искате да се, и да се изкажете за, по процедурата Catch DI, спонтанно взимане на думата, така или иначе имате една минута, госпожо Мунис. За по-малко даже ще се изкажа. Благодаря, господин председател. Не бива да забравяме конституционния референдум в Египет и факта, че опозицията вдигна бойкота си и при липсата на избирателна наблюдателна мисия от страна на Европейския съюз, египетските дипломати предложиха да приемат желаещите, за да могат да оценят събитията. Следователно, не е препоръчително да пропуснем една такава възможност, която ни се предоставя тук в Европейския парламент. Благодаря. Thank you. And now I ask... Благодаря. Добър вечер на всички, казва застъпилият председателството. И така давам думата на комисията. Всъщност, извинете, казва председателят. Думата има първо съвета за обобщение на дебата. Благодаря, господин председател. Европейският съюз и Египет е, винаги са били много близки партньори, обединени от историята, географията и общите цели за един регион, който се развива в духа на мира и добросъседството. И ние сме много удовлетворени от това, че египетските граждани от всички социални слоеве излязоха на улицата през януари 2011 година, като на висок глас заявиха желанието си да отстояват своите законни социално-економически права. И Европейският съюз бързо им оказа своята безрезервна подкрепа в усилията им да извървят пътя към демокрацията. Да, този път бе неравен. Такъв е и пътя за напред, докато Египет приключи необратимо от демократичния си преход, зачитайки правата на човека на всички свои граждани. Е, всяка нова финансова помощ е, под формата на безвъзмезни суми, ангажирани от комисията, сега ще е, съблюдават е, принципите на добросъседската политика на Европейския съюз, формулирани след арабската пролет. Това е нов подход, е, чиято цел е да осигури допълнителна подкрепа за онези страни, които действително извършват и укрепват политическите реформи. Стремят се към приобщаващ растеж, и социална справедливост. Ще направим необходимото, защото тези принципи да се прилагат в пълния си смисъл във всички наши съседни страни, в това число, разбира се, и в Египет. Следва да припомним също така, че повечето от програмите на Европейския съюз са насочени към обикновените граждани на Египет и към най-уязвимите сред тях. За пример можем да споменем приятата тази година програма за подкрепа в основни направления като създаването на работни места, заетостта на младежите и професионалното обучение. И тази подкрепа в повечето случаи ще се освоява от местните власти е, или от неправителствени организации. Положението в Египет е крайно нестабилно. Променя се всеки час. И ние всички сме наясно, че Египет е от жизнено значение за нас, за Европейския съюз и за региона. В изказванията бе споменато регионалното измерение и значимостта на Египет във връзка с примирието в Газа и въобще е, положението в Близкия изток. И ние също така знаем, че следва да проявяваме търпение, тъй като всеки преход изисква време. Следва да направим така, че зачитането на правата на мълцинствата и особено на религиозните общности и изграждането на консенсус да се превърнат в съществени елементи на египетската демокрация. И същото, разбира се, въжи за правата на човек. Египетската конституция е, следва да почива на възможно най-широко национално съгласие. И тъкмо това е посланието, което отправя Европейският съюз към нашите египетски партньори. Нека не отслабваме усилията си. Сега, докато е вход, дебатът тук. Другаде се е, обсъждат нови предложения за компромиси. И както каза госпожа Сандини, тук не става въпрос за дипломацията на мегафоните, на площадите. Дискретността обаче не означава липса на яснота и категоричност на нашите послания, за да покажем по един прагматичен начин, че Европейският съюз застава зад усилията на Египет да, да по пътя към демократизация, Европейският съюз създаде специална работна група на 13-14 ноември, като сложи на масата всичко, с което може да помогне. Е, финанс, финансови средства, не на последно място, но и а, обличаване на, на търговските контакти, на туризма, на културния обмен. И е, на скорошните политически сътресения не могат да хвалят сянка на съмнение върху усилията на работната група. И е, благодарение на, на това Европейският съюз е, е в едно уникално положение, в състояние да помогне на Египет и той трябва още повече сега да не отстъпва от своите ангажименти. Позволете ми в заключение отново да кажа, че демократичният преход е дълъг, времеемък, трудоемък е, процес, е, процес, който се нуждае от устойчивост, упорство и търпение. Европейският съюз все така ще оказва подкрепа на египетския народ по този труден път. С решителност и настойчивост, за да пребъде демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и доброто държавно управление. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Маркулис. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ни ред отново изисква да дам думата на представителите на Върховния представител за външната политика. Става дума за